Уважаеми дами и господа, вече решихме техническото превключване. Сега продължаваме с публичните обсъждания. Започваме, т.е. продължаваме с точка 10. Даяна Волис има думата. I'm not sure that it is our favorite topic. Не съм убеден, че това е любимата видео тема. Като едно кратко обобщение за припомняне, когато се занимавахме с регламента Рим 2 по приложимото право към извън договорни задължения при последния мандат на парламента, поставихме една незапълнена празнина по отношение на извън договорните задължения – които касаят оклеветяването. Тоест, престъпление срещу личността. Оставихме тази празнина, защото беше ясно, че е твърдо трудно, трудна тема в много страните, защото засяга конституционни въпроси, свързано е с свободата на печата, и наистина не можахме да мерим начин да преценим дали е уместно в, дали се да се прилага закона спрямо автор или спрямо увредената страна. Комисията предложи да се използва закона на увредената страна. И така, остана тази признана в регламента Рим 2 с указания към комисията да продължи и да направи едно проучване. Това проучване бе предоставено преди доста време и отново посочи, че това е особено трудна и чувствителна тема за това как да се балансират правата на свобода на пресата спрямо правата на лицето, но имайки предвид, може би, че сега всички държави членки и самия Европейски съюз се придържат към Конвенцията по правата на човека и следователно, че съдиите във всички съдилища на държавите ни членки трябва да извършват балансиращото упражнение между тези права от двете страни, когато се изправят с такъв случай на оклеветяване. Това бе всъщност от правната точка при която всички започвахме при равни условия, съгласно Конвенцията за правата на човека. И може би, но само може би, това всъщност представлява една възможност в дългосрочен план към преминаване към някакъв вид е, хоризонтално законодателство, примерно директива на европейско ниво по закона за медиите. Наистина това е много трудна тема, за да се захванем с нея, но все пак е, има индикации, че в дългосрочен план вероятно това ще бъде възможно. И така, откакто получихме проучването, след това имаше едно изслушане в нашата комисия. и Аз съм изготвила първия работен документ. Можем спокойно да кажем, че в момента целият този въпрос за отлебетяването, поне в моята страна, а мисля, че и навсякъде другаде, е широко обсъждане заради новите социални медии, като Twitter, Facebook. Нови дискусии се отварят. Имаме и проблеми в собствената ми страна по отношение на така наречения туризъм за клевета. Тоест, хората се опитват да използват съдилищата в определени държави членки, където се смята, че обещетенията са много по-високи – и да завеждат дела срещу медии от различни страни в тези страни. И затова казвам, може би това има един охлаждащ ефект върху медиите в други страни, което наистина е довело до големи дипломатически спорове между моята собствена страна и САЩ, например. И така, за да преценим дали трябва да продължим напред, дали с правило за стълкновения на нормите или да помислим какво друго е, ще бъде приложимото право или с помощта на секретарията, за което предварително благодаря, е да представим първи си работен документ на вебсайта, който се нарича Conflict of Laws и там да се проведе един симпозиум онлайн. С удоволствие заявявам, че всъщност това е една много добра идея и по този начин, чрез вебсайта се, върна, се получиха много добри идеи, на което ще се върна след малко. Но, за да спомена и други събития в по-широкия свят, което наистина прави нещата толкова трудни, за да можем да преценим как точно да действаме. Имаме страни като Исландия, които много интересно предлагат нов закон за медиите, който предлага да има колкото се може по-свободни публикации в тяхната страна, абсолютна свобода на словото, което води дори до а, смисъл на първото изменение на Конституцията в САЩ. В известен смисъл това може да ги постави в а, една колизионна клауза, когато това трябва да се балансира с а, правата на физическото лице, което всъщност е обругано, поругано. И това всъщност създава някои затруднения по отношение на тяхното членство в Европейския съюз, кандидатурата им за членство. Наистина трудно е, трябва да преценим докъде може да се стигне, но всичко това е на фона на информацията от Wikileaks, където се стига до така наречената екстремна прозрачност. В начина по който работят новите медии, трябва да мислим какво можем да направим, можем ли изобщо да направим, за да защитим личните права когато хората биват е, ощетени по този начин с казаното за тях онлайн или където и да е в общественото пространство. Както казах, в моята собствена страна има определени развитие. Изглежда, че Великобритания е създава нова проблеми с това, че е позволявала да бъдат завеждани такива дела най-вече в лондонските съдилища. Но всичко това предстои да се промени. Има предложение е, за нов проект закон за клеветата, внесен в парламента, който предвижда да се направи много по-трудно за на международни дела за оклеветяване в е, съдилищата в Англия и Уелс, освен ако няма много ясна връзка – с съответната компетентност на съответния съд. Така че надяваме се, че в скоро време този проблем ще бъде преодолян. По подобен начин наблюдаваме и ефективността на съдебната намеса със съответното оспорване. В смисъл, че са правени опити от е, известни фигури, като футболисти и други е величия, да спрат публикациите, да спрат, което другите наричат свобода на словото, но това са публикации, които са свързани с личния им, семейния им живот, с така наречените супер възбрани отново в Лондонския съд. Такива възбрани наистина са излизали от съда от време на време, но всички ние знаем, че стават безсмислени, когато информацията излезе в Twitter, например, или когато се стигне до коментирането в е, парламента с използването на парламентарните привилегии за излагане на имената на въпросните лица. И така, какво правим на европейско ниво – за да се опитаме да постигнем необходимия баланс между тази много бързо развиваща се среда. И така, ако искаме да предпочитаем отговора, който да се включва с, да се свързва с Рим 2 и да ни осигури правило за стълкновителните норми по отношение на приложимото право, на мен ми се струва, че в резултат от онлайн симпозиума виждаме едни много добри предложения за правила на стълкновителните норми по, по прилагане на съответното право. Най-общо там се казва да се започне с първоначалното предложение на комисията. Обикновено това е законодателството на е лицето, което търси обезпечение, обещетение за нанесени щети на неговата репутация. Такова е предложението на комисията. Но, тук е важната част. Приложимото законодателство обаче трябва да бъде законодателството на страната, в която лицето повдига въпроса за отговорността. Тоест, страната, в която живее и страната не може да види някакви значителни последици от неговите действия в страната, която е посочена в първата присъда. Според мен това е важно, защото това, което пресата и медиите винаги казват, е, че те се нуждаят от някаква сигурност. И това е всъщност изхода за тях. Ако не е предвидимо, че в крайна сметка те ще стигнат до съда в определена страна, пишейки и публикувайки това, което са решили, тогава наистина ще имат такъв възможен изход. Има една интересна формулировка, която е изложена много по-детайлно в работния документ и това би могло да преценява, да представлява начина за действие. На този етап обаче ми трудно да дам допълнителни предложения. И всичко това, разбира се, трябва някакси да напасне на отличната работа, която господин Дзевка прави по преработката на Брюксел 1, свързано с компетентността на съда. Защото определено е важно правилата, които са свързани с компетентния съд, да съответстват и да се съгласуват правилно с правилата, правилата за приложимото право. Изглежда е очевидно, че има някои правила по отношение на чувствителния въпрос за клеветата и че има наистина много сериозни причини в публичната политика, за да се задържат тези важни въпроси. Така че това отново може да ни даде известна идея как да продължим по-нататък. Има и някои скорошни развития е, в дела на съда на Европейския съюз. Последният въпрос, на който, по който искам да повдигна темата и който трябва да разгледаме, е един въпрос, който излиза на преден план, както от предложенията, които се правят в Великобритания, така и е, в най-различни академични и други писмени разработки за това как трябва да се работи по отношение на медиите в глобален национален аспект. Идеята е, че такива правни случаи, които са свързани с клевета, обикновено касаят лица известни фигури, защото разходите всъщност за завеждане на такова дело са много високи. Също така обаче знаем, че все по-голям е риска за новите медии – от това, което бих нарекла по-дребни фигури или обикновени граждани, които да бъдат сериозно с уронена репутация следствие от такива клевети. Познавам такива случаи в моята страна. Млади жени, които са поругавани онлайн, тяхната репутация е уронена сериозно за обозримото бъдеще. Понякога те са успявали да заведат е, наказателно производство, но това е много трудно. Има друго случаи, други примери, в които се казват неща за определени хора, които могат да заведат граждански дела. Но щетите, които им се нанасят, уронването на тяхната репутация просто е невъобразимо и научаваме за тези случаи единствено, когато е, тези хора успяват да предприемат някакви съдебни действия. Това, което аз мисля и някои коментатори казват, че трябва да разгледаме, и то представлява неразделна част от новите предложения в Великобритания, е някакъв вид на предварително посредничество, арбитраж преди завеждането на съдебно действие. Когато медията попадна в такова отношение с е, физически лица, да има някакъв метод тези страни да се съберат при по-низки разходи, да се види дали не могат да, бъдат, да бъде разрешен проблем чрез извинения или чрез други средства, с стремеж да се спре щетата, която може да бъде нанесена. Това би могло да действа доста добре и в международен план. Можем да си представим просто един екип от международни медиатори или експерти – които работят заедно с е, пресата или медиите на европейско ниво, за да предоставят е, такъв инструмент. Имайки предвид, че това, което искаме да гарантираме в Европа над всичко друго, е свободата и солидността на нашата преса. Но също така като парламент винаги сме искали да поставяме на най-високо ниво правата на дребния човек, и да балансираме добре тези права. И да правим това по начин, който да дава възможност за достъп до правосъдие и за двете страни по най-добрия начин. И това са неща, които доста по-подробно се представят в работния документ, отколкото аз сега го представя, но някои форми на медиация биха могли да играят много сериозна роля. В работния документ има някои допълнителни идеи, дали да тръгнем по пътя на закон на законодателен акт на европейско ниво, дали да разгледаме а, директивата за телевизия без граници или електронната търговия и да помислим дали не можем да направим нещо подобно по отношение на законодателството за медиите. С такова едно предложение обаче казвам, че нашата комисия трябва да работи в много тести и взаимоотношения с комисията а, Либе и културната комисия. Това са много деликатни въпроси. Аз мога да продължа до края на мандата да създавам такива работни доклади, но в даден момент много добре разбирам, че все пак трябва да се захванем с този въпрос и да решим какво ще правим за бъдеще. Така че благодаря много на колегите. Euh, благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на Даяна за изключително задълбочената и работа и за идеите, които поставя на обсъждане. Надявам се, е, че нашата комисия ще успее да представи иновационни решения, които гарантират правна сигурност. Тук анализът трябва да върви на две равнища. Първо, политическото. където винаги се говори е, за трудно постигнатото равновесяване между основните права и интереси. Е, тук, например, говорим за конфликт между правото на личен живот и свободата на словото. Има и други случаи, в които има конфликти между основни права и там също нещата са доста сложни. Въпросът е как ние, като правна комисия на Европейски парламент, можем да вземем решение по отношение на законодателни предложения, които изискват известно в известен степен да има арбитраж между различните основни права. И така как можем ние да вземем решение едно право да се прилага по-засилено за сметка на друго, например. Затова искам да направя коментари по работата, ръководена от Даяна. В момента връзката и конфликта между свободата на словото и правото на личен живот се виждат навсякъде в Европа. В Великобритания, например, се прилагат тези супер възбрани или общи и забрани в Герм... във Франция знаем какво става с аферата Доминик Строскан. След това знаете какво стана и с думите на бившия министр-председател Люк Фери. Отново се осложни връзката на право на информация и право на личен живот, право на информация и е, клевета. Всичко това се осложнява още повече с интернет и социалните мрежи, където може да се предоставя доста чувствителна информация и тя се предоставя не само от журналисти, а на практика от всички, защото всеки един в социалните мрежи става журналист. И така, тъй като а, технологиите се развиват изключително бързо, трябва да не пропускаме това и да вземем възможно най-скоро решение по въпроса. Второто ниво на анализ е правното. Тук трябва да се повдигнат два въпроса. Първо, необходимо ли ни е правило, за стълкновителните норми във връзка с личната неприкосновеност. Когато има съдебни дела за клевета, в повечето случаи става дума не за обикновения гражданин, а за известни личности известни личности, около които журналистите се събират на рояци. Тези рояци какво представляват? легитимно приложение на правото на информация или ако цитираме редактора на Daily Mail, а, без е, скандали таблоидите ще банкротират. Жълта праса няма да има. И така, въпреки че този проблем не засяга по-голямата част от нашите граждани, а, е, има сериозни атаки спрямо личната неприкосновеност. И по чисто търговски причини се предприемат някои действия. Затова е добре да се вземат предвид, да се обсъдят евентуални конф... стълкновителни норми, които да могат да вземат предвид всички интереси. Съгласна съм с предложението на, на Даяна по този въпрос. От него можем да вървим напред. Той е добра начална отправна точка за нашия разговор. След това, трябва ли ни европейски, европейско право по отношение на медиите? Ами, след като не успяхме да помирим трите европейски институции по въпроса за регламента Рим 2 през 2007 година, се чудя дали не би било по-добре да търсим други пътища за разрешаване на този проблем един от тези пътища би могъл да е настоящия преглед на европейското право по отношение на личните данни. Комисаря Рединг е, възнамерява да предложи нова законодателна рамка през следващите няколко месеца. И така, може би, има как е, да се за, да се уточнят принципите за легитимната работа с данни. Е, Също време на европейски законодател е, няма задължение да се намесва, тъй като преразглеждането може да се случи и на национално равнище. Целта е да се намери някакво някакво равновесие между правото на информация и личния живот. И за това работната група по член 2 е, може да изиграе роля на координатор на европейско равнище. В заключение, нека да ви припомня, че в Швеция, например, се гарантира свободата на медиите, но също времено има и много ясни правила за това кой е е, обществена личност, обществена фигура. Можем да въведем някои нюанси. Е, може би смятаме, че ако един футболист е, си има любовница, това не трябва да влиза в медиите, но да кажем, ако един политик изнасили камериерка, това вече трябва да влезе в медиите. Благодаря. Доста сложен проблем. Господин Цевка има думата. Так, dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście тема... Благодаря, господин председател. Наистина, един много сложен въпрос е това, но и двете изказване и от е, Даяна и от е, Мариел бяха отлични и много се радвам, че можем да чуем такива и ясни становища по такива сложни случаи. Аз лично мисля, че всъщност е, тук има две важни неща. Говорим за клевета в медиите, разглеждаме нещата от е, гледна точка на добре и известни медийни източници или телевизионни програми. Но в днешно време клеветата до много по-голяма степен, отколкото в печата, може да бъде открита в новите медии, т.е. в интернет, в Twitter – в потребителски групи, които са извън контрол и които е невъзможно да бъдат контролирани, защото не съществуват правни инструменти за тази цел, за да се въведе контрол в тези медии. Така че бих се съгласил повече с е, Даян, отколкото с Мариел, че наистина има много клевета, която засяга обикновените хора, които или нямат смелостта, или нямат парите да се защитят. И това е трагичното всъщност защото състоятелните, богатите разполагат с парите да се защитят. Понякога даже те се нуждаят от, тази, от този скандал, за да станат по-видими на пазара и дори излизат още по-силни от такава една ситуация. Докато слабите хора нямат тази възможност и основната причина, заради която не се защитават е липсата на финансови средства за наемане на адвокат, за плащане на съдебните такси защото знаем, че всъщност тези съдебни такси са доста сериозни. Затова и всъщност от Диана излиза с една идея за процедура медиация на посредничество и смятам, че това е един чудесен альтернативен начин за разрешаване на конфликти. Това е една страхотна идея, нещо, което може да въведе отново ред. Но на първо място все пак това ще даде възможност на по-слабите играчи да защитят името си, което е по-важно за тях, отколкото финансовите щети и загуби. Аз също бих искал да можем да изготвим един документ на време, защото можем да го обсъждаме в много случаи в бъдещето, но това няма да доведе до необходимите резултати. Резултатите, които се очакват и от по-слабите членове на обществото. Благодаря, господин председател. Искам да започна с изразяване на съгласията си с госпожа Волис, че този охлаждащ ефект наистина трябва да е на лице. Защото когато говорим за клевета, в такива дела обикновено има две страни с различни економически ресурси. Ако говорим за оклеветяването, наистина законите са различни в различните страни. Никой не предлага да хармонизираме веднага тези закони. Така че това означава сложност. Може да се каже, че всяко едно публикуване в интернет се прави на практика във всяка една страна в света, което също вече представлява проблем. И това ще означава не само, че всеки трябва да познава всички закони на всички страни по света, включително страни, които не обичаме, така да се каже, но в интернет и малките, дребни хора, без властта, която може да ги защити, наистина могат да публикуват. Така че мен ме касае определено този охлаждащ ефект. И това е един добър аргумент да говорим за това, че компетентността на съда трябва да бъде там, където е публикуван материала. И това да бъде първичното правило. Защото ако разгледаме различни случаи, примерно големи вестници, някои от е, великобританските таблоиди, те могат да пишат за международни, международно известни личности. Няма начин по който един табличите пише за някой обикновен британски гражданин. Просто ще бъде безсмислено, няма да представлява интерес за читателите. Така че в такъв един случай всъщност ще имаме голямото издателство с ресурсите, но ако става въпрос наистина за обществена личност с добри ресурси, международно известни хора, или ако са обикновени хора, които си живеят в е, Великобритания. Ако имаме законодателството на страната на издателството, това ще действа и от двата случая. Можем да очакваме международни известни футболисти да разполагат с необходимите средства, за да се обърнат към съд в Лондон. Ако разгледаме друг случай, в който един обикновен гражданин пише нещо в своя блог Важно е да не забравяме, че макар, че теоретично това може да бъде прочетено от е, всеки по света, в повечето случаи обаче това не е така. Вие си го публикувате, но хората обикновено не четат вашия блог. Или много малко са тези, които четат вашия блог. Така че, да, макар че изглежда е, много видимо, когато е публикувано в интернет, има разлика дали наистина е в а, е, Десан или в някакви нечи блок. Защото колкото и е привлекателно да изглеждат някои страници в интернет, много малко са тези, които четат личните блогове. Да говорихме за това, когато обикновените хора пишат е, разни неща. Освен това, не можем да очакваме един обикновен граждан да познава всичките закони за клеветата във всичките 27 държави членки. И така, пак казвам, ако се пише за един обикновен гражданин или един обикновен гражданин пише за друг обикновен гражданин, надали някой изобщо ще се заинтересува. Така че това не е съпоставимо с публикация в един голям вестник. Ако един обикновен човек пише за някоя публична личност, според мен е съвсем разумно да има такъв закон. Ако всъщност човек пише в своя блог, трябва да познава законите в собствената си страна. Дори наистина да има някакви унизителни бележки по отношение на някои международно известни футболисти и така нататък. Не смятам, че един шведски частен гражданин трябва да познава всичките закони на всичките страни. So, in general, I, I would say, mm, uh, yeah, the country of publication, unless there are quite... Така че, в крайна сметка, бих казал, в страната на публикация, освен ако няма някакви извънредни обстоятелства. И това трябва да е водещи принцип. Данка, колега Белингер. Господин Белингер. Io voglio personalmente ringraziare Diana per le cose che ha detto qua. Искам да благодаря на Диана. И то лично да й благодаря, но и на, на колегите, които се изказаха. Трябва да кажа, че нейният доклад поражда голям правен интерес. Ние сме специализирана комисия. Няма европейско право, но като правна комисия в Европейския парламент трябва да се занимаваме с идеите на Диана. Тези идеи са много сложни. Нещата не са нито черни, нито бели. Има непрекъснати конфликти. Има конфликти между правните норми, но и теоретични конфликти. Има, има конфликти на теоретично равнище. И въпросът е да намерим разрешение на тези конфликти, а не да предпочетем един аспект пред друг. Това, което каза Даяна и Мариела и другите, може да ни поведат в правилната посока. Европейския парламент може да направи повече от националните парламенти. Може би въпросът за националните парламенти не е толкова важен. А ние сме по-неутрални от националните парламенти. Въпросът за свободата на пресата е много важен и много ценен. Свободата на словото винаги е заплашена. То не е нещо, което е дадено само по себе си. Всички нови развития в обществото отсветяват свободата на словото. Свободата на словото може да се разглежда като непрекъснато застрашена. Но свободата на словото не означава само свободата на тези, които се изказват, но и свобода на гражданите, които са получатели на това мнение, които употребяват това съобщение. Защото едно съобщение, едно мнение идва от една определена посока, то е по определен начин оцветено, а гражданина трябва да знае и има право да, да прецени дали иска да знае това, което ще му се каже или не. Това е доста теоретичен въпрос. Но въпросът за защитата на личната сфера, на личното пространство е също много важен. Но не само това е важно. Правото на знание е също много важно. Ето защо приветствам този обмен на мнение – мисля, че той е много положителен и навременен. Това, което е важно, е желанието да определим, да дефинираме свободата на мнение, свободата на словото, но важно е също така да определим инструментите, по които ще гарантираме свободата на словото. може би може да кажем, нека направим крачка напред. Нека работим и в посока на това да намерим решение на въпроса, може би и правни решения. Мисля, че е разумно да се поговорим за практични решения. Има една работна група, която в момента се занимава с този въпрос. Но всички колеги могат да дадат своя принос към решаването на този въпрос, защото Европа, Европейския съюз може да даде много на държавите членки. Благодаря ви. Даяна Волес още веднъж за заключителни бележки. Благодаря, господин председател, и много благодаря на всички колеги, които се изказаха. Мисля, че това бе наистина много интересна дискусия и дължа да кажа, че точно до тук исках да докарам нещата, за да можем наистина да продължим напред. Няколко бележки, специално към господин Хенгстрем. Със сигурност е наясно с факта, че жените, за които се говореше, че е Джулиан Ашон се твърдеше, че има връзки, наистина бяха представени в е, английските вестници и те определено не са съгласни с казаното за тях. Така че такова нещо може да се случи. Наистина хора, които някакси а, е, периферно са замесени с а, е, известни личности от един или друг тип, в крайна сметка за тях а, може да се пише по начин, по който те не биха желали в други страни. Това не са невъзможни случаи, те стават и когато се случат, наистина нанасят сериозни вреди. И не би трябвало наистина да подценяваме как това може да възникне. Същото въжи и за случаи между хора в интернет. Видимостта между едно лице, което пише за друго, не е толкова висока, както в сравнение с големите печатни медии но важното е, че нанасенето на щети от такава публикация в дадена малка затворена общност може да бъде много голям. Така че трябва да намерим наистина начин да се балансират правата, за което е ясно, че ние всички съвсем емоционално а, застъпваме правото на свобода на словото и правото на личен живот. Господин Берлингер зададе друг един въпрос, правото да се знае, което е също е много важен момент. Така че, господин председател, не знае какъв е пътя, по който да действаме. Дали доклад по наша собствена инициатива, който да излезе с конкретни предложения и каква да бъде следващата стъпка. Аз така разбирам дискусията, че искаме да формулираме конкретни предложения, конкретни решения които да се влеят в работния документ. Така разбрах дискусията до момента. Това е... Това не е работен документ, разбирам. Сега това е доклад по собствена инициатива, да. Добре, е, значи септември ще го обсъждаме отново и може да внасеме предложения за промени. Сега е, точка 11 ще отложим, а сега преминаваме към точките 12 до 14 пакета за патентите. Господин Рапке, имате думата. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък, въпреки че се бях подготвил да, да започне господин Балтазар. Но аз мога, мога да започна. Това са основни неща. Мисля, че с колегата Балтазар сме на едно мнение. Господин председател, вие казахте, че това е един пакет от три досиета. И с право твърдите, че регламент е сърцевината на този пакет. но по отношение на другите двете досита, той не е толкова, регламента не е толкова политически натоварен и политически противоречив. Но е хубаво е, този целият комплекс е, да го обсъдим заедно. Основният въпрос и сътрудничеството засягат главно въпроса за преводите и системата за това как съвета получава становища от Европейския съд и как тези становища ще отсветат нашата работа в бъдеще, но това е в всъщност е, ваша компетенция е да ни информирате. Искам да кажа и следното. Е, темата е един на патентна защита, един европейски патент не е нова. Още през 60-те години на миналия век е имало първи опити за създаване на европейски патент – тези опити са завършвали с неуспех до момента. Първия пробив се случи през 2000-та година, когато е, Европейската комисия излезе с конкретно предложение. И парламента работи тогава много бързо, много ефикасно и само след няколко месеца излезе с становище, но за съжаление тогава нещата не се предвижиха и то главно поради превода съвета не ги предвижи. Парламента винаги се е застъпвал за единен европейски патент и по този начин е, и за това гласувахме и за вашия доклад за усилено сътрудничество в областта на патентите, а имаше и два доклада от ИТРЕ, които се занимаваха с политиката на иновации и промишлената политика. А именно е, колегата Ланге изготви доклад за иновациите в времето на глобализация и имаше още един доклад за е, реструктуриране на промишлеността след кризата. И в двата доклада ставаше дума за усиленото сътрудничество, което ние подкрепихме. Мнението на мнозинството е ясно видимо. Предложението, което идва сега от комисията за усилено сътрудничество, е много разумно. Това са 22 члена. Не искам да ви отекчавам с тях. Това са обикновените членове за дефинициите, за приложенията, за защитата, за институционалните разпоредби и финансовите разпоредби. Искам да използвам по-скоро времето да се спре на 5-6 точки, където искам да онагледя най-важното най-важното, което може да представлява въпрос на конфликти между парламента или е, между парламента и на един от 23-те официални езика на Европейския съюз, е, които не са а, сред трите работни езика на Европейската служба за патентите. В член 6 се говори за преходните разпоредби и става дума за един период от 12 години докато може да, е, е, след което се предполага, че може да се постигне висококачествен автоматичен превод на всички езици на Европейския съюз. Ако основният език е френски или немски, ще се иска пълен превод на патента на английски. Ако патентът е на английски, тогава ще се изиска пълен превод на официалния език на, офи... на страната участник, е, е, там където е, в тази страна не се говори френски или немски. Разчита се, че ще функционира системата за автоматичен превод, ако не. А, а, и, и само ако това се установи преди да са изтекли тези 12 години, съветът може да подаде а, специално искане за а, край на преходния период. Това са техническите елементи на разпоредбите. Ясно е иначе, че ни е необходима единна система за патентите, така ще се ограничат разходите и ще се намалят трудностите, свързани с изключването на пазара поради това колко скъпо струва да се регистрира патент в Европейския съюз днес. Ако някой иска да регистрира патент в 13 страни, да кажем, това ще струва 10 пъти по-скъпо, отколкото патентът да се регистрира в Съединените щати или в Япония. И така, стратегията за един европейски патент е в хармония с стратегията, предложена от комисаря Барние. Нека сега да направя няколко коментара. Първо, нещо, което се надявам, че ще се обсъди в дебата, е, говори се за поредица финансови документи, започващи от Европа, от стратегията Европа 2020, където малките и средни предприятия са в сърцевината на тази стратегия – Оказва се, че малките и средни предприятия се сблъскват с а, големи трудности, а, ако желаят да участват в научно-развойна дейност. Просто в системата не са предвидени малките и средни предприятия. Смятаме, че е неизбежно да се обсъдят адхок мерки от процедурно и финансово естество. И тук трябва да помислим как да съчетаем финансовите разпоредби за патентите с финансовите възможности на малките и средни предприятия. В член 5 се говори за система за компенсации за разходите за превод, там където се подава молба в службата на един от официалните езици на Европейския съюз. Има и таван за възстановяването на разходите, обаче отново не е достатъчно ясно дали се говори за таван за една страница или за таван за цялата процедура за подаването на патент. Що се отнесе до малките и средни предприятия, ни трябва, а, да, ние трябва да поемем инициативата тук. Така смята и колегата е. 75% от подадените патенти се подават на английски. Има обаче и допълнителни въпроси, които трябва да се обмислят. Във Франция и Германия е, се подават съответно 20 и 31% от патентите на английски. Така английски става най-използвания език. 89% от а, исканията за патенти от Белгия са на английски, 97 от Дания, 99 от Холандия, 90 е, от, е, от Финландия също така и 98 от Италия и Швеция а, е, са процентите на кандидатурите за патент подавани на английски. Просто научните среди в момента избират да работят на английски. 97% от статиите в научно-развойната сфера се публикуват на английски. И така, аз не поставям под въпрос формулата тук. Има различни политически въпроси, в крайна сметка, и има и дело, което се разглежда в момента от съда на европейските общности. Но тук въпросът не е този, а не е дали се говори за френски, италиански или немски, а това, че английският и неговото преобладаване може да представлява начин да се конкурираме с китайците. Защо? Защото китайците е, стават все по-активни в... Извинете, защото китайският става все по-разпространен в научната сфера. Огромно количество статии е, напоследък е, в научната сфера се публикуват и на, е, се публикуват на китайски. И така, Европейската служба за патентите е установила определен режим е, езиков режим, но това само отлага е, въпроса за е, глобалното глобалната експазия на някои езици. Та това е моят коментар по отношение на езиковия режим, а оттам нататък трябва да намерим решение и за компетентния съд. Предстои гласуването, но нека преди да приключа да задам два въпроса пред комисията. Ако смятате, че не сега е моментът, т.е. ако комисията няма как да отговори днес, ще чакам отговор по-късно. Първо член 5 към системата за компенсации. Средствата се възстановяват до определен таван. За какво става дума обаче? Таван на страница или за всички разходи за превода и въобще каква е целта на тази система за компенсации? И може ли да искаме някакви ограничения там и накрая по член 6 за преходните, преходните разпоредби? Очаква се да се приеме период от 12 години, независимо от това какво смятат експертите за качеството на превода. Това е доста произволно решение, според мен. Е, не може да се вземе решение да започне оценка на качеството на превода едва след 6 години. Затова периодът трябва да се уточни исканият. Е, и така приветствам всички коментари, е, които мога да получа от колегите. Благодаря на колегата Балтазар. А сега ще говоря за системата от съдилища, компетентни при разглеждане на спорове. Ние използваме възможността, както казахме, да разглеждаме тези три елемента заедно. Може тук там е да се получат неясноти, но така или иначе ние смятаме, че това е единен пакет и накрая ще бъде е, цялостно едновременно гласуван. Знаем, че в съвета това ще е проблемен въпрос, но мисля, че и в съвета е, пакета ще бъде обсъждан единно. Въпрос за това, което каза господин Рапка е много важен, а именно въпроса за таксите. Не може да се казва, че това е акт по прилагане. Ние нямаме възможност тук да постигнем каквото и да е въздействие трябва да помислим е, какво е в момента разпределението на таксите в момента от страна на Европейското патентно ведомство. Трябва, може би, да помислим за разликите между член 219 и 291, но мисля, че не може да се позовем на член 291 в момента. Сега давам думата на Унгарското председателство, след това думата има комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията, пет месеца изминаха, от, когато ние за последен път се обърнахме пред вашата комисия по въпроса за патентите. От тогава до сега е постигнат сериозен напредък и стигаме все по-близо до създаване на унифицирано право на регистриране на патенти, единна система за оспорване. Това, разбира се, води до конкурентоспособност на индустрията в иновациите. На 15 февруари съвета по конкурентоспособност даде възможност за започване на сътрудничество в тази област. Излязаха два проекта регламента за единен, единна защита на патента и другия за единната система. Имайки предвид спешната потребност за индустрията, съветът веднага започна да работи. Проведени бяха няколко заседания. Преговорите вървят добре. Дискусиите показаха, че инерцията за постигане на добри резултати остава добра и се придвижваме към цялостно споразумение. Съветът на, за конкурентоспособност на 13 май излезе с заключение по двете предложения и председателството бе сериозно насърчено да работи към сближаване на позициите. За постигането на тази цел свиквахме и извреден съвет на 27 юни с цел приемане на общ подход към двата регламента, с което се надяваме да се улесни споразумението между законодателните институции, с, като се надяваме това да стане на първо четене, тъй като компаниите очакват най-скоро резултати. Без да навлизам твърде много в е, детайлите, искам само да кажа няколко думи по казаното от председателя и докладчика Рабкай. На този етап държавите членки имат е, сериозно предпочитание по отношение на е, уеднаквяване на въпроса за таксите. По отношение на системата за решаване на спорове съгласно патентите, се да излезе с отрицателно становище през март, на базата на което комисията излезе с документ, който представя възможностите за бъдеще. По този начин може да се запазят и резултатите, постигната съвета при предишни председателства. На 13 май съвета проведе политически дебат на базата на тези документи и даде ясни сигнали за спешно подновяване на работата на със съгласието на комисията. Идеята е да се намери най-подходящия начин за създаване на ефективна единна система за решаване на споровете, поради сложността на въпроса, същността на работата трябва да се извърши от е, следващото полското председателство. Господин председател, уважаеми членове, по много поводи е посочено, че липсата на правно сигурен и с ниски разходи начин за решаване на спорове по отношение на патентите е липсваща брънка в единния пазар. Сега наистина е набрана скорост, която може да ни доведе до окончателно споразумение. Тази скорост трябва да се поддържа и нивото на амбиции не трябва да спада. Дългоочакваната европейска патентна реформа трябва да се приключи, от което, за което е необходим прагматичен подход от всички действащи лица. Надяваме се, че унгарското председателство е показало своята решителност за завършване на процеса, което е от особено значение за конкурентоспособността на индустрията. Благодаря ви за вашето сътрудничество и съдействие. Благодаря ви за подкрепата, което определено допринесе за нашите успехи. Надяваме се, че следващото председателство също ще има възможност да усети високото значение на доброто сътрудничество с парламента, за да се приключи това особено важно досие. Благодаря. Имаме технически проблем. Списъка на хората, колегите, които искат да се изкачат, става все по-дълъг. Ще направя следното предложение – ще чуем комисията, след това ще гласуваме, след това ще дадем думата на господин Горис и след това ще обсъждаме проблема по-нататък. В противен случай не може да, е, свършим, да си свършим работата. А сега госпожа Фройлишер, може би, от името на комисията. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията. Ще бъда съвсем кратко от името на комисията. Ще се огранича до отговор на двата въпроса, които бяха зададени директно към комисията от заместник председателя господин Балдасаре. Първият въпрос касае член 5 и връща на разходите за превод при в случаите, когато заявлението се подава на език, който не е един от официалните езици на Европейската патентна служба, примерно когато става въпрос за заявление на италиански и то трябва да бъде преведено на един от трите официални езика на Европейската патентна агенция. Член 5 предвижда разходите за превод да бъдат възстановени до един таван, до горна граница. И ако правилно разбирам въпроса, Въпросът беше дали това е горна граница за разходите за превод на една страница или за цялостните разходи за превод. Комисията трябва да признае, че текстът на член 5 в това отношение не е съвсем ясен и би могъл да бъде усъвършенстван, като намерението всъщност е бил, бе да има възстановяване на разходи до цена на определена страница, защото разбира се с различни патенти и заявленията са с различен брой страници. Вторият въпрос на господин Балдасаре касаеше въпрос 6. На първо място, защо оценката на качеството на системата за машинен превод започва едва 6 години след влизането в сила на регламента. На базата на проведените дискусии с Европейската патентна служба и колегите, които се занимават с програмите за автоматичен машинен превод, ние стигнахме до становището, че 6 години наистина е реалистичният срок за разработването на висококачествени автоматични системи за превод. Междувременно Европейската патентна служба е положила по-нататъчни усилия и е преразгледала тези срокове, така че наистина оценката вече може да започне а, много по-рано от 6 години. Сега, втори въпрос, който касаеше цялостният период за превод на английски, който бе ограничен до 12 години. Това, което абсолютно ни е необходимо тук е крайна дата, защото режимът на превод би могъл да бъде изменен единствено с единодушие. Така че не е възможно просто да имаме клауза за преглед, трябва да имаме просто крайна дата може би тези дати изглеждат доста произволни, но на базата на опита с разработването на системите за автоматичен машинен превод до този момент, наистина максималния въобразим период за разработването на висококачествени системи за автоматичен превод на всички а, европейски езици е точно такъв. Благодаря. Благодаря. Сега прекъсваме дебатите и започваме гласуването. Е, вчера решихме, че ще гласуваме за правната база на, на атомната политика. Zustimmen über den Vorschlag von Frau Geringer. Ядрените отпадъци. Има ли допълнение Дали да приемем допълнението, което уточнихме вчера? Дали или да искаме ли да, да гласуваме по този регламент или не? Припомнить пара бързо важних. Благодаря много, господин председател. Нека да ви припомня тук няколко важни въпроса. По време на последното ни заседание в Комисията по правни въпроси Преди заседанието се обърнах към секретарията и попитах, възможно ли е да отложим гласуването. Тъй като изглеждаше, че комисията ИТРЕ ще гласува преди нас. Решихме да отложим гласуването за по-късно. И в становището на комисията ИТРЕ има специално упоменаване е, на това, че ще вземем своето решение в комисията по правни въпроси по-късно. Радвам се, че е, има възможност да го гласуваме да, е, днес, защото ако отложим още веднъж, е, е, нещата ще да станат по-зле. Договор от Евро е, договора Евроатом, заедно с член 192 от договора за функционирането на, лист, на Европейския съюз, са правното основание по отношение на радиоактивните отпадъци. Искам да ви го припомня. Също така искам а, е, да ви припомня, че обикновено Европейската комисия сама взема решение по отношение на всичко свързано с ядрената енергия. Но тъй като Лисабонският договор е, вече е в сила, парламентът би трябвало да участва в вземането на решение по тази въпрос. Това е възможно преди прав... двойното правно основание. И така нека да ви припомня отново. Мой... Пре... Моята препоръка е да се счита за подходящо правно основание е, член 31 и 32 от е, договор Евроатом и договор 192 член от Лисабонския договор. Така имаме възможност за по-добро реагиране при социално чувствителни въпроси. И затова смятам, че добре да се приеме двойно правно основание. Съвсем накратко, ние не сме против за отлагането, но по същество искам да кажа следното. Естествено, хубаво би било ако Лисабонският договор взема предвид и тези аспекти, ако се вземаше предвид а, възможността за въздействие от страна на парламента. Но по принцип договора за Евра, Евратом покриват приложното поле на тази директива, но аргументът би бил, ние просто, нашето желание е, да, да имаме възможност за въздействие, е, това не е достатъчен аргумент за промени. Е, председателят, доколкото разбрах, може да гласуваме днес доклада на госпожа Керингер за допълнение на правната база. А, кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Трябва да преброим. Тогава докладът е отхвърлен. Нека проверим още веднъж. Кой е за? 11? Wer ist jetzt dagegen? Кой е против? 11 на 11. Два пъти преброихме. 11 на 11. Предложението се отхвърля. Добре. Тогава преминаваме към доклада Векстрем.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 Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. 5 и 1. За, против, приема се. Пети и 5. За, против, приема се. Компромис 1. За, против, приема се. Изменение 2 отпада. Компромис 2 за, Против. Приема се. Пети 12 за. Против. Трябва да преброим. Приема се. За. Отгласуваме още веднъж. За. Против. Приема се. Имко 5. За. Против. Приема се. 5 и 8. За. Против. Приема се. Имко 11 с устното изменение. Госпожа Лихтенбергер. Аз ще прочета на английски изменението. EU pilot. Може да се е, е, очаква принос е, от EU Pilot, казва ораторката за разрешаване на въпроси на територията на всичките 27 държави членки. Това е компромисното изменение. Um за, против, прието е 5 и 7 за, против, прието е 5 и 9 за, против, прието, 5 и 13 за, против, приема се, 5 и 14 за, против, Приема се. 5.11 за. Против. Приема се. Нека още веднъж проверим. 5.11 за. Против. Приема се. 10 на 12. Приема се. 5 и 10 за. Против. Приема се. Имко 2 за против, приема се. Имко 1 за, против, приема се. Имко 8 за, против, приема се. Имко 9 за, против, приема се. 5 и 4 за, против, приема се. 5 и 15 за, против, приема се. Имко 3 и 4 за, против,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 5 и 6 за, против, приема се. След това имаме изменение 4 за, против, приема се. Имко 10 го прескачаме и доклада като цяло за, против, въздържали се. Единодушно е прият доклада и трябва да гласуваме и по приложението. Компромис едно. Не. Не, не, не трябва, оказва председателят. Добре. Така, преминаваме към доклада Карим. Започваме с изменение 14 за, против, приема се. 15 отпада, 16 за, против, приема се. Авко 2 няма нужда, имко 1 за, против, приема се. Имко 20 за, против, приема се. 17 рангел за, против, приема се. Компромис 3 за, против, Приема се. Авко 6 за. Против. Още веднъж, моля, за. Против. Приема се. Аз. Значи, Авко 6 още веднъж за. Дванайсе за.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 Приема се. 26 за. Против. 26. Господин, господин Кари. Имам устно изменение към изменение 26, а именно да заличим думите спазват националните цели. Тоест, крайният резултат призовава държавите членки да намаляват административните тежести и очаква да се продължи конструктивното сътрудничество с националните парламенти по тази тема. Има ли против това предложение? Замеше с тази поправка. Съгласни сме с това изменение. Ще го подкрепим. Добре, съгласни сме тогава. Е, гласуваме за 26 с основното изменение за, против, приема се. 29 за, против, отхвърля се. Компромис 8 за, против, приема се. Имко 21 за, 2, против, Приема се. Имко 9 за. Против. Приема се. Компромис 6 за. Против. Приема се. 31 за. Против. Приема се. Има 8 пада. 32 гласуваме за. Против. Приема се. 34 за. Против. Отхвърля се. 33 за. Против. Приема се. Компромис 5. За. Против. Приема се. 35. Пада. 14. Авко 14 за. Против. Приема се. 37 за. Против. Отхвърля се. Имко 2. За против, приема се. Имко 4 за, против, приема се. Имко 22 за, против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. Авко 16 за, против, приема се. Авко 11 за, против, приема се. 40 за, против, Приема се. Авко 10 за. Против. Отхвърля се. Компромис 7. Имаме разделно гласуване. Първата част за. Против. Приема се. Втората част за. Против. Приема се. Имко 17 за. Против. Приема се. Компромис 2. За. Против. Приема се. Авко едно за, против, приема се. Изменение 1 за, против, приема се. Изменение 2 за, против, приема се. 4 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, отхвърля се. 9 за, против, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. И гласуваме цялостния доклад за, против, въздържали се, приема се. Тук също няма нужда да гласуваме приложенията. И така, следващият доклад е докладът Викстрем. Ja, okay. So, Änderungsantrag 1. Едно. За. Против. Приема се. Две. За. Против. Отхвърля се. И, е, становището за против, въздържали се, приема се. След това имаме господин Стоянов. Доклада Стоянов. Изменение за, против, изменение 2, отхвърля се. Изменение 3, за, против, отхвърля се. 4 за, против, отхвърля се. 5 за, против, отхвърля се. 6 за, против, отхвърля се. Едно за, против, приема се. 7 за, против, приема се. Цялостно гласуване за доклада за, против, един против, въздържали се, няма. Така че остатъка е за. Поздравление на всички докладчици. Господин Рапка, има процедурен въпрос. Въпрос имам просто. Един наивен въпрос, който, на който може да ми отговорите, може би. Ние гласувахме за два доклада. Доклада от госпожа Лихтенбергер и доклада за господин Карим. А днес ще имаме обмен на мнение за тези, по тези два доклада. Не разбирам защо. Ние ги гласувахме. Да, това е хубав въпрос. Нека докладчиците да отговорят. Може би това са основни проблеми, които трябва да се обсъдят, проблеми, които имат връзка с тези, а, с общата тема на тези доклади. Госпожа Лихтенбергер има думата. А, по отношение на моя доклад, а, няма отпада обмена на мнения, защото някои от референтите, някои от колегите не, не бяха на лице, но Моят доклад ще бъде представен като годишен доклад, където става дума за мониторинг върху прилагането на правото на Европейския съюз. Това е доклад мониторинг и следващата година ще има едно голямо изслушване, което ще навлезе в подробности, когато става дума за прилагането на общностното законодателство. Защото това е една много критична, много противоречива тема. И трябва да признаем, че а, има, опитвам се да се изразя учтиво, има едно желание за прекратяване на прилагането на законодателството. Председателят, ясно е, че този тема ще ни интересува и в бъдеще. Добре. Искам да поздравя председателя с курс. Имаме едно малко променено правно положение след Лисабонския договор по отношение на Европейския съд и неговия статут. Европейския парламент може да има да участва при вземането на решение. Много се радвам, че господин Скорис, председател на Съда на Европейския съюз, е сред нас. Е, дали имаме нужда от въведение от госпожа Даяна? Съвсем накратко, тъй като искам да оставя възможно най-много време за разговора. Просто искам да кажа, много се радвам, че сте тук днес и очакваме с нетърпение да чуем вашите предложения. Мега Това беше много кратко въведение. Сега думата има председателя на Европейския съд. Благодаря господин председател. Искам съвсем накратко да кажа и аз, че съм много радостен да бъда тук пред вас и да представя предложенията по тази процедура, предложенията на Съда на Европейския съюз. Не е често, мисля, че даже съм за първи път тук при вас. Тази възможност не се пада често. Ще продължа на френски по-нататък. Me permettez Дами и господа, нека съвсем накратко да представя основните промени, които се предлага да се направят за устава на групата. Става дума за трите области на компетентност на Европейския съд. D'adapter son организацион интерн и сон функционал. Става дума за основните предизвикателства, свързани с промяната на вътрешната организация, както и за потребностите по-настоящем и очакваните потребности за бъдеще. Лисабонският договор увеличи броя на областите на компетентност на Европейския съюз. Нещо, което съвсем естествено доведе до увеличение на броя на делата в съда и е до значително увеличение на работата в съда. Смятаме, че работата ни трябва да се организира така, че да се осигури възможно най-голяма ефективност на работата, като същевременно се поддържа необходимото ниво на легитимност на решенията на съда. Като се има предвид настоящата структура и национални, настоящите процедурни правила, Смятаме, че е необходимо да се увеличат съдиите от 13 на 15 в основния състав на съда. И също времено е, да има по-малък е, състав при гледането на дела на вторичните гледания. Това би означавало, че съдиите ще се редуват. А, и всеки един съдия ще Присъстване на едно и е отсъства от следващото заседание, а не присъстване на едно и е отсъства от две заседания. Заместник председателя на съда си споделя основните задачи, свързани с юрисдикцията и протокола с председателя на съда. Това е важно за поддържане на юриспруденцията на съда. Това бяха предложенията за, на най-високо равнище. Що се отнася до трибуналите, има известни затруднения при сезирането им от страна на гражданите. А, има и изоставане с делата. 1300 бяха делата през 2006 година, през 2010 са били приключени само 527 дела, т.е. по-малко от половината в сравнение с 2006 година, а сега а, за още по-малко. Освен висящите дела, трябва да се има предвид и възможностите да се появят нови развития по отношение на повдигните спорове. Може, например, да бъдат облегчени, извинете, на понижени изискванията за допустимост Нещо, което става с Лисабонския договор, с директивата РИЧ за е, химическите вещества. И така, броя на завежданите дела се увеличава, използват се информационни технологии, но те не позволяват на съда да увеличи броя на разглежданите случаи и да навакса с висящите дела. Затова според съда е необходимо структурно решение, без е, това да е, изключва новите вътрешни мерки, които в момента се обсъждат от съда. Съдът възнамерява в средносрочен план да намали в краткосрочен план, план да намали броя на висящите дела. Това решение би могло да се приеме много по-бързо, отколкото може да се създаде напълно нов съд, да кажем специализиран съд за правата на интелектуална собственост. Важно е тук да се подчертае, че всеки нов съд има нужда от известен период за да се задейства. Тоест, трябва да минат около година и половина, за да се приемат процедурните правилници, да, за да може служителите да организират своя график и по отношение на бюджета един специализиран, едно специализирано звено в дългосрочен план е по-малко гъвкаво и по-скъпо. И така, Сблъскваме се с подобни трудности, като тези, с които се сблъскват и всички останали съдилища. А именно не ни достигат съдии. И така, ако един от съдиите е болен, неговото отсъствие може да постави съдебния състав в доста трудно положение – затова искаме евентуална възможност за привикване на допълнителни съди. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, с удоволствие ще отговоря. Vielen herzlichen Dank. Дайна, Заповядайте, Даяна Болес. Много ви благодаря за това, че ни обяснихте какво представляват предложенията на Съда на Европейския съюз. Мисля, че няма съмнение, че настоящата комисия винаги се е стремила да подкрепя колкото се може повече съда, тъй като това засяга основното ни тревога по отношение на осигуряването на достъпа до правосъдие и до съда. Мисля, че през годините и през последните години, особено с възхищение, наблюдаваме по какъв начин намалихте броя на месеците, които са необходими, за да се стигне до предварително референтно тълкователно решение. Наистина, възхитителна работа върши се да в това отношение. Но същевременно виждаме и ясно, че вие се изправяте пред нови предизвикателства, като всички нас след приемането на Лисабонския договор. И наистина по-трудно е да се разбере какво точно представляват тези предизвикателства и промени за нас, какво ще означават за нас и как най-добре да отговорим. С разбиране подхождам към промените, които вие очертахте, но малко ме безпокои, не знам точно как да се изкажа, относно цялата координация, цялата сплотеност на тези неща. На първо място, увеличаващия се брой съдии, Разбира се, много е, това е свързано с въпроса от кои държави членки ще бъдат. Защото това може да разруши равновесието и ви изобщо не засегнахте този въпрос. Що се отнася, аз съм заместник председател на парламента и разбира се, винаги съм склонна да приема всяка една организация да има заместник председател. Но тук в парламент имаме 14 заместник председатели, така че как може ние да критикуваме едно толкова консервативно искане за един заместник председател от ваша страна? Не знае обаче дали това е толкова важна част от тези предложения. Основната част, разбира се, е свързана с броя съдии. И знаем, че има и контрапредложение, чието становище е да се създаде специален съд по въпросите на интелектуалната собственост. Част от мен е някакси изнервена и ми се ще е допълнително да се разгледа тази идея за временните съдии по какъв начин точно ще се назначават. Идеята е за съдии, които влизат и излизат, според мен е доста стихийно и временно решение. Разбира се, вероятно това дава известна гъвкавост и представлява известно предимство, както казвате вие. Но ние говорим за съд, който трябва да осигури стабилност за Европейския съюз. И мен ме притеснява такова стихийно адхок решение. Дали не трябва тази структура да бъде колкото се може по-стабилна? И в крайна сметка Лисабонския договор е един водораздел за всички наши институции и наистина трябва да създаде структура веднъж и завинаги. Така че не бихме, ли, не бихме ли могли по някакъв начин да се насочим към такава една възможност? Единствената положителна страна на такива временни съдии е може би, че се изгражда екипа, който има опита за работа на европейско ниво и след това се връща в националните съдилища. Така че виждам аргументи от двете страни. Но и имам някои притеснения и наистина бих искал да чуя малко повече ваш, подробности от ваша страна. Благодаря ви. Euh, euh, Благодаря за вашите въпроси. Много правилни, много навременни въпроси. Най-напред. По отношение за последователното прилагане на европейското законодателство. Не се страхувайте, това е нашата върховна цел да направим всичко възможно, за да осигурим единно прилагане на европейското законодателство. И точно за това направихме и нашето предложение – за да може последователно да, гаран... за да може да гарантираме последователното прилагане на законодателството. Помислете за договора от Ница. С една специализирана институция по правораздаване за трибунал. По, по същия начин трибунала и съда има правото да издава тълкователни решения, но и знаем, че послед, последствията са много важни, особено когато става дума за ограничаването на казационните права при праволазлагането. Искаме да осигурим наистина последователното прилагане на, на европейското законодателство възможностите за това искаме да дадем. При специализираните съдилища трябва да знаем, че компетенциите могат да се отекат в различни посоки. Това е първият ми отговор. И вторият ми отговор. Един специализиран съд трябва да бъде съставен – при избора на съдии. Моля, представете си, ние няма да може да имаме специализиран съд с 27 съдии от 27 страни. Ние си извлякохме пулка от финансовата криза. Това не е реалистично. Не може да го сторим. Ето защо непрекъснато се задава въпроса за избор на, на съдии. И в нашия съд, така както ние си представяме нещата, ам, трябва да имаме възможност за избор, но е, избора при специализирания съд, този проблем си остава. Нямаме предложение за система за избор, не защото не можем, но ние не сме политическа организация и трябва, а тук трябва да се намери политическо решение. За това ние не направихме предложение. Имаме пълно доверие в парламента и съвета. Вие ще сте в състояние да намерите подобно решение, което да е в интерес на всички. Сигурно сте се сблъсквали с по-трънливи проблеми, отколкото проблема за избор на, спе... на съдии за специализирани съдилища. Освен това, Знаем, че имаме член 255 със съответната комисия, която също трябва да се произнесе по отношение на изискванията към съдиите, които участват в специализираните съдилища. Или още един аспект. Трябва да помислим и за едно възможно гъвкаво решение на проблема – ето защо предлагаме едно решение, което може да се адаптира при определени условия, при тази rich system, така наречената rich system, може да се увеличава броя на съдиите. Моля, помислете, каква е ситуацията в момента? Ние знаем, че за публичната служба в съвета винаги има големи трудности, когато става дума да се вземе решение за трите, и, за трите поста, които все още трябва да бъдат заети при РТМ. В момента всичко е в застой, защото няма номинации за трима съдии на публична служба. Защото няма възможност, тъй като мандат изтича края на август, а няма номинации. Два, двама колеги са болни или имат здравословни проблеми и има действащи съдии в момента. И това е ситуацията в един от специализираните съдилища. Е, е, ситуацията не е такава в другите. Но трябва винаги да се погрежим да имаме един добър баланс между плюсове и минуси. Колко време имам още? Колко време работи съда? 23 години вече. Правилата са ясни. Колегите са много добри. Имаме 12 допълнителни съди. Ако Ако намерим едно добро решение, устойчиво решение, това би било чудесно. По този начин бихме си решили проблемите в момента. А и статута. Госпожо Волис, не разбрах какво имахте предвид. Вие говорите за съдии, които се определят хок стихийно, но това са съди, които получават мандат за 6 години. Това са, това са съди на пълноработно време, ако мога така да се изразя. Пълноценни съди. Временните съди за съда на публичната служба, това е нещо друго. Това е специализиран съд, тъй като има ограничен брой на членове. Защото, извинявайте, но в края на мандата винаги има един определен проблем, когато един съдя се разболее. Ако един съдя е сериозно болен, и това се случва понякога, то тогава трябва да има допълнение – Тогава може би трябва да се намали броя на, на съдиите. Такъв случай имахме при нас, имаше и в други съдилища. Така че не е лошо да имаме по-голям брой съдии. Ясно е, проблемите също се увеличават. Ето за това казваме временни съдии. С повече, когато имаме повече съди, имаме и повече проблеми. Но трябва да се справим с тази специална ситуация. Ясно е, статута трябва да се промени. И това е вярно. Про различните проблеми не са различно важно. Та създаването на поста на заместник-председател не е толкова важен въпрос, както някои други въпрос. Това е така. Но трябва да помислим за един такъв пост – и да видим какво ще е влиянието на създаването на този пост върху статута. Това беше от моя страна. Председателят. Други въпроси, въпроси за пояснения. Даяна. Въпрос е на процедура. Не знае дали има тук някой отправен служба на комисията, Разбира се, много съм благодарен за допълнителната информация, която представихте, но от процедурна гледна точка ни все пак ни трябва предложение от комисията. Мисля, че ще бъде полезно, ако знаем все пак какъв е графика, какви са сроковете и какво точно ще се случи в това отношение. Good. Frau Kollegin Lichtenberg, bitte. Yeah. Госпожа Лихтенберг, благодаря за вашият отговор. Аз доразбрах някои неща по-добре. Е, ясно ми е, че вие не вземате решение, а решението се взима, както се казва, на друго равнище, но въпреки това, мисля, че е изключително важно да се вземе това решение, защото яснотата е важна. Един такъв съд има стабилизираща роля, както казаха и моите колеги както каза Даяна Волес. Той трябва да запазва, да се грижи за запазването на демократичните принципи. И както знаем от миналото, той е много важен по отношение на правоприлагането, особено по отношение на европейското законодателство. Решенията на този съд са изключително важни. Ето защо се връщам на въпроса за специализираните съдове или специализираните камери. Как си представяте вие идеалната ситуация? Как може да изглежда въпроса с зависимостта и независимостта на тези съдове и по отношение на експерт експертизата на знанието, което предава този съд, защото тези специализирани съдилища се свикват по специализирани въпроси. Как тези решения могат да се служат, да се включат в целия континуум на правоприлагането. Естествено, тези неща са предмет на правоприлагане и практиката по правоприлагането. Те се изграждат в хода на сътрудничеството между съдиите. Но аз съм малко резервирана по отношение на тези въпроси, когато става дума за прекалено специализиране, за прекалена специализация, защото тогава имаме опасност за, е, за капсулиране на съответните съдилища. Затова се връщам на моя въпрос. Какво е според вас идеалното състояние на цялата ситуация, за да се гарантира съгласуваността в цялата система? За съгласуваността между централната единица и отделните системи или камери. Мога да бъда съвсем кратък. особено що се отнася до специализацията. Не мога да говоря от името на съда, но аз самия мога да кажа. Аз не подкрепям, не съм особен фен на тази специализация, на специализирането. Мисля, че когато става дума за решенията на съда и за факта, че е, тези решения трябва да се вземат предвид, да се приемат в 27 различни страни. Не бива да забравяме, че трябва да имаме един общ знаменател. И трябва винаги да мислим за това, какви ще са последствията от нашите решения в държавите членки. От моята работа в съда аз мога да кажа, че сме мислили винаги за последствията в държавите членки. Така че ние си поделяме грижата по отношение на специализацията на съдилищата. Но естествено, според Лисабонския договор има възможността за тази специализация. И то според различните правни развития. Ние не правим просто предложения, които не сме обмислили или които не сме изпитали. Напротив, ние много, ние направихме много задълбочен анализ и знаем, че и при институциите на Съюза има различни мнения, различни становища по тези въпроси. Нашият, нашето предложение се очаква именно защото ситуацията е противоречива. Няма съмнение. Тя поражда загриженост. Вие сте приели резолюция за освобождаване от отговорност през 2009 година. В тази резолюция вие обявявате, че сте много загрижени за съда и за ситуацията, в която той се намира. Ето защо Ние направихме този анализ и направихме на базата на този анализ това предложение. Има едно единствено предложение, което всъщност правим. Увеличаване на броя на съдиите. Това е нашето предложение. Може да се дискутират предимствата и отрицателните страни, но ние не предлагаме създаване на специализиран съд това предложение ние не го правим. Това е процедурата според договора. Сега комисията трябва да излезе с предложение и ние да дадем становище или обратно. Ние в момента излизаме с предложение и трябва да изчакаме по-нататъчното развитие на нещата. Аз с удоволствие мога да аргументирам нашето предложение. Но наистина, повярвайте ни, ние работихме много съвестно. Председателят. Благодаря ви, господин председател на съда. Ние знаем, че трябва да гарантираме гъвкаво, гъвкавостта на съда, но ме интересува защо тази гъвкавост не изискваме от съда на публичната служба, защото за тези времени съди създаваме специална структура. Защо не помислихме, че когато а, увеличаваме броя на съдиите на Европейския съюз на 12, нямаме специална разпоредба и за съда на публичната служба. Тоест, а, защо не се прехвърлят и делегират съди от единия съд в другия съд? Е, euh, това е една много хубава идея, господин Лене, казват председателят на съда. Но мисля, че това трудно може да се съгласува с системата на договора. Тогава поне договора трябва да дава възможност за една такава гъвкавост защото не бива да забравяме. Изискванията е, решенията, когато биват обжалвани, е, решенията на съда на публичната служба се връщат при нас и тогава е, въпроса с делегирането на съди от единия съд в другия става проблематичен. съда на публичната служба има определена задача, която е много специфична. Какво имам предвид? Съдът на публичната служба се занимава с въпроси, които се които препращат към една много широка област, област, с която се е занимавал Съда на Европейския съюз от 60, от 60-та година. Става въпрос за съгласуваността. Става дума за публичната служба в Европейския съюз. И държавите членки са малко в страни от тази наша система. Затова този съд се различава от всеки друг съд. Независимо дали става дума за интелектуална собственост, за индустриална собственост, за патенти, тези решения имат влияние и връзка с вътрешния пазар, с основните права и с първичното право. Не само вторичното законодателство е засегнато, а и първичното. Домен de la responsabilité de la Cour de justice, nous pensons que le moment n'est pas encore venu, ce qui n'exclut pas. Така че това са много важни задачи и мисля, че не е дошло времето, когато Съда на Европейския съюз може да делегира тези свои отговорности. Трудно е да се намери най-доброто решение в момента според нас. Това е предложението, което ние предлагаме на парламента и на съвета. Председателят благодаря. Комисията трябва да излезе със становище. Имате думата за коментар. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je peux réagir, mais qu'à moitié, puisque la... Благодаря, господин председател. Мога само полу да реагирам, защото комисията все още не е стигнала до окончателно становище. Смятаме, че това е много важен въпрос, и от правна и от институционална гледна точка, така че искаме да имаме достатъчно време да го проучим. Не мога да кажа нищо повече от това, че този въпрос ще се решава през втората половина септември, но искам да ви уверя, че изобщо не подценяваме значението на този въпрос. Не трябва да забравяме, че ако говорим за общностния метод, който често правим, края на общностния метод все пак имаме и наблюдение на прилагането на европейското право страна на Съда на Европейския съюз. И това е всъщност въпрос, от който зависи как точно ще се организираме и как ще се съгласуваме с едно общо становище с съда. От 2004 година сам натоварването на съда доста се е увеличило – и все още не можем да преценим какви са точно резултатите от такова до натоварване с дела след влизането в сила на Лисабонския договор. Няколко пъти бе споменат регламента РИЧ, но има и други елементи на правната база, които могат да засегнат това натоварване с дела. Има и друг един важен въпрос, свързан с основните права и той е свързан с времето, което отнема производствата. Трябва да гарантираме разумен срок на, при... на производство. Имаме харта на основните права, която е влязла много преди Лисабонския договор в сила и очаква се и Европейската конвенция на правата на човека, така че такива забавения е да не стават неразумни. Трябва да намерим решение, което наистина да обвързва ефективността на работа на съда с друг критично важен елемент, който, който някой от вас споменахте, и това е съгласуваността и стабилността на решенията на съда и съдебната практика. Може би с едно допълнително ограничение, което наистина състоянието на публичното финансиране. Не можем да позволим една институция да има свръхразходи в сравнение с целта, към която се стремим да постигнем с тази институция. При това решение мисля, че едно решение, което може да доведе до създаване на нов специализиран съд, е, няма да бъде достатъчно гъвкаво и няма да ни помогне възможността да създадем друг такъв съд в рамките на примерно още 3 години. Така че според нас увеличаването на броя на съдиите е едно подходящо решение. Независимо от това, държа да кажа, че държавите членки ще изискват, а и ние ще поставим въпроса, че по увеличение брой на съдиите трябва да се придружава от определени ангажименти, поети от съда по отношение на организация на работа с цел повишаване на ефективността, което е в общ интерес на всички нас. Сега, по конкретните въпроси, които се повдигат с предложението на съда, един въпрос, по който комисията трябва да коментира, е състава, основният състав на съда. Знаете, че това е органа, който всъщност допринася за стабилността на съдебната практика на съда. По отношение на увеличение брой на съдиите, вече говорих, както и увеличение брой на органите. Не смятам, че с примера с публичната служба на съда е всъщност пример, който трябва да се разширява без каквото и да е ограничение в други области. Така че смятаме, че не трябва да се намери решение с въпроса за ограничените ограничения брой на съдиите в този съд. Разбира се, това е свързано и с проблеми при отпуска по болест и така нататък. Възоснова на всичко това, мисля, че комисията ще може да изгледа със съновище преди края на септември. И казвайки това, Има едно нещо, което определено ни радва. Съгласно Лисабонския договор, Европейския парламент участва в тази процедура от самото начало и комисията ще изиграе своята роля за съвместна работа с съвета и с парламента. В конкретния случай Съда на Европейския съюз е този, който ще трябва да приложи това решение в крайна сметка и мисля, че така ще се намери решение на сериозния проблем за голямата продължителност на производствата в съда. Благодаря. Някакви други коментари или въпроси? Казва председателят. Ако не, благодаря на председателят на съда на Европейския съюз. Сега ще продължим да разглеждаме този въпрос, ще продължим да водим дискусии по повдигнатите въпроси. И знае, че госпожа Волес отива в Люксембург следващите дни, за да продължи да обсъжда тези въпроси с вас, така че още веднъж благодаря ви много. Dann kommen wir jetzt wieder zurück zu der Patentdiskussion. И така, обръщаме се на дискусията за патентите. Вие сте следващия, който искаше да се изкаже, господин Белингуер. <clears throat> Тъй като времето ни е ограничено, няма да навлизам в подробности. Само един общ коментар от политическо естество. смятам, че най-важната ни цел тук е да постигнем европейски патент. Иначе ще продължим да работим без добро решение в следващите години. Ние, италианците, Реагирахме на решението на Бърния за трите езика, но както господин Балтазари каза, няма как италианския език да се разглежда като език тясно свързан с патентите. Да, той е свързан с литературата, културата и прочие, но на практика за патентите и в Италия се използва английски. Членовете на нашата комисия искат европейски патент, нещо, което изисква и някаква степен на компромис. Триезиковия подход на практика ни води в посока едноезиков подход. Французите и немците ясно си дават сметка, че ако искат да продават продукти по целия свят, не е логично да подават а, патентите на собствения си език. В момента световният език е един. А, има още един език, който започва да става световен, но ще реагираме, когато това стане. И така, по-голямата част от патентите в Европа вече се подават на английски. Дори и при французите и немците. И ние насърчаваме това. А, възстановяването на разходите за превод е добра мярка. Така ще се постигне, действително ще се постигне европейски патент. трето място. Искам да кажа, че големите фирми могат да си позволят разходите, но малките не могат. И затова трябва да се обърне повече внимание на малките и средни предприятия. И накрая, много съм доволен, че дори италианската конк-индустрия, която първоначално беше доста колеблива, вече взе ясна позиция по въпроса. В крайна сметка тук не става дума за борба за италианската поезия. Не, това е нашата цел. Тути пер migliorare con tutte le osservazioni che sono state fatte la proposta esistente perché ancora bisogno di molto miglioramento, però con l'obiettivo di arrivare in. Търсим подобрение. Благодаря, госпожа Викстрам. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. С удоволствие бих се изправила в защита на италианската поезия и италианските опери с огромно удоволствие, но тук говорим за патентите. И след като години наред чакаме европейски регламент за патентите, мисля, че много добре е това, че в крайна сметка тук в парламента можем да говорим по пакета за патентите. Като докладчик Сянка по докладите Лене и Рапка. Очаквам да работя в тясно сътрудничество с колегите си, за да постигнем широк консенсус в парламента и да продължим да работим със съвета по този въпрос, тъй като изследователите в цяла Европа вече десетилетия се борят за добре функциониращ европейски патент. И този патент би бил от решаващо значение за един по-силен и по-добре функциониращ вътрешен пазар, адаптиран към особеностите на новото столетие. Групата на либералите и аз по-конкретно силно подкрепяме европейски патент и очакваме да се постигне добро сътрудничество, за да може регламентът за европейски патент да влезе в сила възможно най-скоро. Благодаря. Благодаря. Е, имаше още колеги, които искаха да се изкажат, но те вече не са тук. За това госпожа Гърлов, въпреки това, да. Oui, merci, monsieur le président. Je me suis absentée quelques minutes. Благодаря, господин председател. Излязох за няколко минути, така че не знам дали някой от делегацията от нашата комисия във Варшава миналата седмица ви е информирал, че полското председателство е решено да постигне е, да финализира този проект. Въпреки, че полският не е един от официалните езици. Ние разговаряхме с тях. Просто исках да ви информирам за това, въпреки че няма много колеги в залата. Мисля, че и наистина през, по време на полското председателство ще може да приключим темата. Ще има преговори между държавите членки и трябва да се подпише договор по този въпрос. Може да поради технически проблеми нещата да траят по-дълго. Но по принцип, що се отнася до основните елементи, мисля, че те ще могат да бъдат уточнени и приключени до края на полското председателство. Няма повече коментари по тази точка и може да преминем към следващия доклад. 15 и 16 точка. Genau, ich würde gerne die beiden äh, Verordnungen zusammen. Аз ще говоря за двата регламента. И при двата регламента става дума за въпроси свързани с имуществения режим между съпрузи и последиците на на имуществените последици на регистрираните партньорства. Регламента ще влезе в сила след няколко седмици. Втория регламент, е, по него още не сме говорили, а именно регламента за наследството, за него не сме говорили. Когато погледнем темата, е, двата регламента, виждаме, че формулировките са доста сходни. Въпросът се поставя защо не се създави един общ регламент. В началото и аз си мислих за това, но се убедих, че това не е разумно. Имаше един така неформален трилог между съвета и комисията и парламента. И в хода на тези разговори реших да не искам тези два регламента да се включат, да се обединят и то поради политически проблеми, причини. Проблемът е следният. Е, държавите членки, които не познават институцията на партньорствата, на, регистри... на регистрираните партньорства, ще имат проблеми при признаването на чуждестранни на, на, на решения от а, е, чужди юрисдикции. А за мен това не е много ясно, но комисията даде статистика за казусите, и е, зная, че има 200 хиляди партньорства на хетеросексуални двойки и 50 хиляди на хомосексуални двойки, т.е. една четвърт са хомосексуалните партньорства. И аз попитах експерти от моята страна, но се смята, че казусите на години, в които става дума за хомосексуални регистрирани партньорства, които искат да се разтръгнат, е около 150. Може да се изчисли какъв е броя на тези казуси в по-малките държави членки. Да речем в Малта, това са около два случая. Така че приложното поле на този регламент ще е доста ограничено и няма смисъл от политическа борба. Както и регламента за разводите, това е малко като дамоклев меч. Може би трябва да работим по-скоро в посока не на, на сътрудничеството, а на регламентирането на процедурите. Е, трябва ни един единодушие между държавите членки за приемането на регламентите, което допълнително осложнява нещата. Ще се спра на регламентите един по един. Е, компетентния съд, това е интересен въпрос. Е, виждам, че при че компетентният съд е компетентен и по въпросите за наследството и материално-правните разпоредби. Този съд може да бъде избран специално за материално-правните въпроси, а по отношение на партньорствата може да се избере може, дадена е възможността даден съд да се обяви за некомпетентен, да се напрати отвод, ако в дадената държава членка институцията на партньорството не е позната. Тоест, държава членка, която не познава регистрираните партньорства, тогава в тогава компетентният съд трябва да е съд извън тази държава. При, по отношение на прилож, приложимото законодателство, а по отношение на приложимото законодателство за материално-правни въпроси, там няма възможност за избиране на съд. Не е непроблематично, обаче, когато става дума за това кой критерий трябва да се избере при избора на компетентен съд, дали е, гражданството или държавата на пребиваване. Решихме, че критерия за първото съвместно пребиваване, държавата на първо съвместно пребиваване е доста произволен критерий. А, по този случай може да се получи така, че компетентният съд да се намира в държава, към която двете страни изобщо да не са свързани. Затова критерия бе уточнен да бъде държавата, която, в която за, послед, за последен път най-дълго са пребивавали двете страни. Може да има избор на компетентен съд при семейства, но не и при регистрирани партньорства. И това е разумно е, тъй като някои държави членки, както казахме, не познават този институт, тази институция на регистрираните партньорства. Искам да говоря и за правото на трета държава, на трета страна. И свързаното с правата на третата държава, с прилагането на материално-правните разпоредни. Не става дума само за мусулмански държави. Предвидено е едно изключение да бъде направено, когато изключението е в интерес на обществеността. Мисля, че с това изключение бихме имали проблеми. Това е изключение предвидено само в един от регламентите. И сега не съм сигурна Това беше пожелание на една държава членка. Някои държави членки могат да кажат е, нашето право е приложимо в е, нашата държава и да не се приемат чужди странни решения. Но този въпрос трябва да се обсъди. По отношение на регламента за наследството, постигнахме единство. По спорните въпроси искам да спомена проблема за нотариусите, когато става дума за договори за покупка на недвижимости. Има проблем, имаме следния проблем. До каква степен може да се може да се осъществи покупка, когато недвижимостта е продавана от единия партньор или съпруг, а ролята на другия съпруг остава не, неизяснена, ако той предяви имуществени претенции, така че нещата тук трябва да бъдат опростени. Като нотариус, нотариусът е си улеснявали живота, като са вземали предвид, като са предлагали на купувача да прилага правото, приложимото право в съответната държава членка, ако това е в Германия, т.е. прилага се приложимото право в Германия. И статута на е, недвижимостта е трябвало според е, германското право да бъде уточнен предварително. Сега по отношение на приложното поле на този регламент. То не е много ясно. Според мен тук трябва да се уточнят много въпроси. И искам да кажа, че в рамките на трилога се говори в момента за правото на пенсии. Според германското право е, в материалното право не са включени е, разпоредби за издръжка, но тук те се включват. Е, не са ясни и въпросите за смесените дарения. Трябва да се помисли, както каза и преди господин Цвивка, за проблема за дефинициите, кои казуси се включват тук и кои не. Не може да оставим отвора въпро... въпроса отворен, просто защото не може да се постигне споразумение в съвета. И освен това имаме и проблема да се направи ясна граница с материално-правните разпоредби и материалното, вечното право за да могат държавите членки да са съгласни с последствията, които ще проистекат от прилагането на регламента. Вчера разбрахме, че Австрия е, би искала да се прилагат и да, предло... да би искала да приложи изключение от материалното право. По принцип обаче съм на мнение, че това е една много сложна материя. Комисията е предложила да се публикуват съответни материали за дефиниции по тази тема в интернет. Е, страница, която да се е, актуализира всеки месец. Мисля обаче, че в е, съдилищата достатъчно познават материята и е достатъчно да се уредят някои спорни въпроси, да се уточнят критериите, по които се определя компетентността на съда, например а, държавата на първоначално съвместно пребиваване или други критерии и оттам нататък нещата са сравнително прозрачни. Регламента за наследството трябва да бъде прият преди другите регламенти, защото е, той има връзки с другите регламенти. До момента са преговорени <clears throat> с държавите членки само част от членовете. А доколкото разбрах, голяма част от членовете не са обсъждани. И не е ясно. Аз лично смятам, е, че до края на годината няма да може да приключат преговорите по, тези, по този регламент. Благодаря на колегите и се радвам за съвместната работа с тях. Ще съм благодарна на всякакви предложения, защото това са важни въпроси, е, чисто юридически въпроси, партньорствата, регистрираните партньорства. А това не са политически въпроси. Благодаря, казва председателят. Сигурен съм, че компромиси може да се намерят в рамките на усиленото сътрудничество. Но трябва да се вземе предвид реалността на хората, които, а, които а, ще, за, върху които ще се прилага това законодателство. Господин Балтасар. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Тайн за работата, по която, която извършва, защото наистина е от голямо значение темата за имуществените права при съпружески отношения или регистрирано партньорство. Трябва да се търси много добра балансирана форма при противоречивия въпрос за регистрираните партньорства, който много трудно ще бъде решен. Казвам това, защото Полски сенат вече е изпратил документ, в който се оплакват заради атаката срещу субсидиарността. Камерата на депутатите от Италия също са написали една жалба срещу нарушаване на принципа на субсидиарност и сигурно има и други такива инициативи. Разбирам, че госпожа Тайна е либерал, идва от град в който има голяма гей общност. Онзи ден на тристранната среща тя също обясни своята гледна точка, но аз мисля, че ние трябва да направим усилия за да стигнем до едно добре балансирано решение. Иначе наистина възможността е двустранна. Или подсилено сътрудничество, или много труден път, пълен с препятствия. На тристранната среща имах усещането, че съветът не е особено заинтересован да поеме водещата роля в тази област. Някакси много еластично разбиране за времето има по този въпрос. техническите решения са абсолютно подходящи за всеки в такава ситуация. I membri differenti esiga che questo problema venga, venga risolto e venga. Самата идея за двойки на граждани от различни държави членки е нещо, което всъщност налага ние да решим този въпрос. Ние трябва да помогнем на колегата, а не да блокираме нейната работа. Така или иначе е, съвета трябва да каже своето становище. И а, е, благодарим на докладчицата за тези предложения. Преминаваме към следващата точка. Става дума за АДР и отново Таяна е, Воле е докладчица. Thank you very much, Chairman. There is a uh, draft report on the Става въпрос за един проекто доклад за резолюция в е, гражданското право и семейните въпроси. Това се явява в резултат на предложение на комисията, която е сериозно насочена към альтернативно разрешаване на спора в областта на гражданско, търговско и семейно право, но в случай основно за потребителите. И това е до голяма степен в правомощията на комисията ИМКО. Но вие знаете, че настоящата комисия има определена отговорност за альтернативното решение на спорове. Ще се изготви съобщение по доклад, който е изцяло по потребителски въпроси, но настоящата комисия трябва да има основната компетентност. Исторически погледнато, настоящата комисия винаги е предпочитала в областта на гражданското право да има един хоризонтален, а не секторен подход, защото альтернативно разрешаване на спорове е особено важно в много широка гама съдебни спорове, а не само при потребителски спорове. Може би ще бъда първата, която ще си признае, че ако изгладим нещата по отношение на потребителските сделки, това ще има много голям благотворен ефект върху целия вътрешен пазар. Но също така и в много други области, най-вече бизнес към бизнес, в който работят малки предприятия, в семейни спорове, в колективни искове на потребители, ако правилно използвам фразата. И както и днес казахме, това е свързано и с действие на оклеветяване. Откровено казано, този списък е безкраен. И затова смятам, че е особено трудно, когато сме изправени пред положение от е, този вид, който, който показва някои много сериозни причини, но в един единствен сектор, както при медиацията, така и при альтернативното решаване на спорове, тази комисия всъщност би искала да постигне общи стандарти за альтернативното разрешаване на спорове. Струва ми се, че този подход е особено успешен по отношение на медиацията. И мисля, че трябва да търсим същите общи стандарти или същата рамка по отношение на альтернативното разрешаване на спорове в най-различни области. Аз съм използвал проекто доклада просто за да изготвя тази ясна позиция и да посоча и други области, в които наистина бихме могли да използваме альтернативното разрешаване на спорове, за да видим една много по-съгласувана позиция и подход на комисията – който включва не само Генерална дирекция Санко, а и Генерална дирекция Правосъдие. И за да се види един ясен, хоризонтален подход към целият този въпрос. Така че така съм конструирала доклада. Както казах, малко е странна ситуацията, в която основната детална работа ще се свърши от комисията, която ще излезе със становището и това е Имко. Само един коментар, ако ми позволите. Във връзка с, госпожа Макарти, която не е тук, имах възможност да се изкажа миналия път е, от нейно име. Исках просто да кажа, че нашата група смята, че тази инициатива е от интерес. Смятам, че е подходящо да се върви напред и да се подкрепят различните мерки, приемани в различните държави членки. Целта е ефективност, също времено да, целта е да се избегне и твърде голямата сложност на тези мерки. Обикновено привържениците на гражданските дела се изказват е, против тези методи на разрешаване на спорове но смятаме, че този тип инициативи са важни. В моята страна имаме ново законодателство в тази област и смятам, че то ни дава възможност да се придвижваме напред. По-напред, отколкото бе предвидено, по-напред, отколкото и аз съм си представил. Колегата Балтазар не е тук, но смятам, че би бил съгласен с мен. Същевременно има а, голямо напрежение и много неразбирателства. И в този контекст смятам, че една европейска инициатива би могла да бъде конструктивна. В тази връзка съм съгласен с казаното от Даяна. Благодаря. Не виждам колеги да се изкажат. Господин Цвевка. Bardzo dziękuję. Ja krótko chciałem tylko powiedzieć. Много благодаря. Съвсем накратко бих искал да кажа, че въпросът, който се разглежда в този доклад от госпожа Волес, е много актуална тема във всички държави членки. Миналата седмица, когато нашата делегация посети Варшава от името на правната комисия, ние се срещнахме с една специализирана работна група, по въпросите на альтернативното решаване на спорове. Тя работи под егидата на Министерството на, Министерството на правосъдието в Польша. Тази група се опитваше да оценява различни схеми за альтернативно разрешаване на спорове и играе като консултативна роля за Министерството за промяна на системата в Польша. Разбира се, те се нуждаят от нашата помощ, защото Альтернативното разрешаване на спора, включително медиацията, е също с е, много скромен процент от общия брой спорове, които стигат до съда. Добре известно е, че тези проценти могат да се повишат, но няма на лице достатъчно медиатори. Освен това не е ясно какъв е техният статут, е, не е ясно кой точно може да стане медиатор и може би трябва да предам и тази молба към нашата комисия, да се решава този въпрос на общностно ниво. Kwestii związanych e, ze sprawami cywilnymi i handlowymi, a jest. Настоящия доклад разглежда граждански и търговски правни спорове, но медиацията може да се използва и в е, наказателни производства, защото там също има възможност да се въведат е, альтернативни начини за разрешаване на спорове и по този начин да се отнеме част от бремето на традиционния съд. Така че аз подкрепям този доклад. Изцяло сме ангажирани с работата по дегидата на Даяна Волис. Благодаря. Господин председател, виждам, че е представител на Генерална дирекция правосъдие е тук. Не знае дали ще иска да отговорят на някои от нашите тревоги. Комисията има думата. Thank you very much. Е, I, first of all, I want... Благодаря. Преди всичко искам да кажа колко се радвам, че съм тук в тази комисия сред вас, защото това е първата ми възможност като директор в Генерална дирекция правосъдие да говоря пред вас. Много са въпросите, включени в дневния ред днес, които се отнасят до моята генерална дирекция, до моята дирекция като е, е, брачния режим, както и альтернативните системи за решаване на спорове, медиация. Така че много от въпросите, които разглеждате тук, са свързани с работа на моята дирекция. И настоящия доклад е част от така нареченото правосъдие за растеж. Точно това се стремим да постигнем и ние в един последователен и координиран начин с нашите колеги от Генерална дирекция Санко, но и с други отдели на комисията. Ние планираме всъщност да разгледаме всички тези точки в е, засегнати в доклада по един активен и ефективен начин и да предоставим инициативи, за които, които ще се основават на препоръките на доклада. Надяваме се, че дискусиите ще допринесат много към дебата. Благодаря. 7 юли е срока за изменение. И така преминаваме към точка 23, последна точка от дневния ред. Аз съм докладчик. Производство по несъстоятелност в рамките на Европейското дружествено право. Искам да предложа срока за изменение да е 7 юли. Също има ли желание за изказване? Няма. И така, това е срока за измененията, с което приключваме днешното заседание. Благодаря ви. След обяд сме в 3Е2, в една друга зала. Благодаря.